colleagues, uh, I was suggested that we should start the meeting and uh, our chair. Нашият председател скоро ще се върне. Най-напред. Добро утро на всички. Да започнем с приемането на дневния ред. Точка 9 и 10. Споразумение Европейски съюз Армения за облегчаване на визовия режим и реадмисия се отлага по искане на докладчика. Ако няма възражения, дневният ред се счита за прият с направените измененията. Няма други съобщения трябва да одобрим протокол от заседанието на 9-10 октомври. Сега да видим докъде са стигнали междуинституционалните преговори по законодателната процедура. Шестата тристранна среща по сезонните работници се проведе вчера след обяд. Ще дам думата на господин Мораес, докладчика, да ни даде актуална информация. Благодаря, госпожо председател. Проведахме третата тристранна среща за сезонните работници тази седмица. Не постигнахме споразумение, но мисля, че при ирландското председателство проведахме много позитивна среща. Благодаря на Ирландското председателство за постигнатия бърз напредък. След приемането на пакета обежище, сезонните работници е единственото досие по неквалифицираните работници. По много важните въпроси за настаняване, санкции на работодателите, квотите и така нататък. Това са все много деликатни и чувствителни въпроси и мисля, че по тях беше направен напредък. За съжаление не постигнахме споразумение. Мисля, че можем да приключим работата до края на лятото. Предвидели сме 8 юли и се надявам така с малко добра воля да постигнем споразумение. Няма да е лесно, защото всички са доста уморени, но мисля, че ще успеем да съберем малко сили накрая, за да свършим работа. Искам да благодаря на Ирландското председателство и на всичките служители за усилията положени за постигане на окончателно споразумение. Доволен съм от това, което постигнахме тук, въпреки че няма окончателно споразумение. Благодаря. Господин Мораес, в проекто доклада за прекурсорите беше постигнато неформално споразумение между парламента и съвета миналата седмица. Разбрах, че Корепер е приел текста вчера. След като приемем писмо от съвета, ние ще можем да проведем утвърдителен вод в комисията Либе на 8-9 юли по споразумението. Докладчикът не можа да дойде днес, но бих искала да я поздравя, както не, така и всички докладчици в сянка. Преминаваме към шеста точка използване на данните от досиетата на пътниците или резервационните данници за пътниците. Предложението беше обсъдено неколкократно. Е, няколко пъти говорихме за пропорционалност на системата, ограничаване на целите, период на задържане, права на пътниците, защита на данните, обхва... разширяване обхващане полети вътре в Европейския съюз. През април тази година гласувахме в нашата комисия. Мнозинството отхвърли предложението. Според член 185 пленарна зала реши през юни да върне досието на комисията. И сега давам дума на, на господин Киркоп. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност отново да обсъдим въпроса за резервационните данни на пътниците. Ние сме тук днес, защото не целият парламент отхвърли досието. Необходимо е да се върнем и да постигнем компромис. Това е моето намерение. Ето защо аз се надявам, че от тук нататък ще можем да работим в дух на сътрудничество и конструктивност. Госпожо председател, вие очертахте основните области. Надявам се, че по тях ще можем да постигнем съгласие. Всички сте наясно с значението на въпроса за защита на основните права и личните данни на гражданите на Европейския съюз, но също така и в контекста на борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Тема е изключително важна, още повече, че парламента е създал специална комисия за борба срещу организираната престъпност. Предполагам, че днес много колеги ще говорят за затвори, за защита на личните данни, за необходимостта от такава система. Аз разбирам тези притеснения, но именно това е причината, поради която според мен е необходимо да имаме ясна европейска нормативна база и набор от правила за авиокомпании и за пътници в контекста на резервационните данни. Тук няма европейска регламентация. Е, виждаме, че възникват е, случайни системи, при това редовно е, директивата третира резервационните данни по начин, който не е обхванат от директивата. Нека да ви напомня, че тази директива няма да бъде приета до няколко години. Надявам се комисията да ни обясни още един път защо са важни резервационните данни и защо с оглед на нарастващия брой лица, които използват системата, защо е необходимо да имаме регламентация. Разчитам още един път на конструктивност, за да направим напредък. Пленарната зала ни даде мандат да огледаме въпроса по отговорен начин. Аз предложих на докладчиците и докладчиците в сянка една възможност и се надявам, госпожо председател, да проведем нова дискусия, за да обсъдим нещата по положителен начин. Ето така гледам аз на нещата в интерес на всички европейски граждани и на унези, които пътуват. Благодаря, господин Киркоп. Някой друг иска ли да се изкаже? Госпожа Ромеро Лопес. Благодаря, госпожо председател. Щеше ми се да чуя становището на НП, но докладчикът им в сянка тази сутрин не е тук. Мисля, че предложението на господин Киркоп е потенциално интересно. Мисля, че трябва да свършим повече работа по това предложение. Въпросът е сложен. Ситуацията, в която водим тези разисквания, също е сложна тъй като успоредно се работи по директивата за защита на данните. Ето защо аз мисля, че имаме една възможност да продължим дебата по темата, тъй като въпросът е, никак не е, е лесен и недвусмислен. Не просто защото нямаше причини за отхвърлянето, но възникнаха и нови фактори и съображения във връзка с защитата на личните данни в Европа и по света. Има опасност от разрушаване на съществуващото доверие. Само, че за да се изгради доверие е необходимо да има яснота а, около основата, на която се води борбата срещу организираната престъпност. Аз мисля, че е необходима нова среща на докладчиците в Сянка и да видим дали можем да постигнем съгласие. Господин Киркоп е наясно с позицията на социалистите, познава нашите изменения, трябва да продължим работа. За съжаление има твърде много неясни области, по които е необходимо да внесем пояснение. Трябва да продължим да работим. Госпожа Бенст. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че включихте днешните разисквания в дневния ред. Ние искахме да проведем разговор за това как да постигнем напредък. С оглед на последните скандали, които излязаха наяве, мисля, че е задължително да поговорим сериозно за това как да гарантираме защита на личните данни на европейските граждани. Нека да видим кое е необходимо, за да им запазим личните данни и за да отговорим на потребностите от сигурност. Трябва да бъдат предприяти няколко стъпки. Преди обаче да преминем по-нататък, трябва да проведем среща между всички докладчици и докладчици в сянка по теми, свързани с защита на личните данни, като директивата, насоките и също така бих предложила да се включи и Европол. На тези разговори трябва да се огледа връзката между различните теми какви са връзките по същество и как да подходим към тях. И нека да обсъждаме нещата спокойно. Също така трябва да отсеем фактите от мненията. Нека да видим какво се има предвид в различните позиции, какво се приема в различните държави членки за изпълнение на европейските документи за резервационните данни. Ние не искаме да се споменават чисто и просто имена на държави членки, да се казва държава Хикс иска това и това. Нека да имаме конкретни документи, нека да видим какво е становището на съответните органи в държавите членки. Разбира се, това ще отнеме време, но темата е много важна и нека да я отделим необходимото време. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че приветствам факта, че докладът е възприел подобен подход да продължим да обсъждаме този въпрос, за да видим какво още може да се направи. Да разгледаме всички елементи, за да можем да стигнем до е, общо становище. Искам накратко да кажа няколко думи по същество. Като имаме предвид скандалът, е, свързан с е, личните данни, добре е сега да помислим каква ще бъде стойността на един регламент в тази област. Защото разразилия се скандал стана възможен поради липсата на регулиране на този въпрос. Затова трябва в спешен порядък да приемем правила. Е, трябва да помислим за е, резервационните данни, кои полети, всички полети ли ще бъдат включени, как въобще ще подходим към въпроса. Е, и как ще включим тук въпроса за защитата на личните данни. Защото това са проблеми, които ние можем да решим в рамките на въпроса за резервационните данни на европейските европейските пътници. Става дума а, за това колко дълго ще се пазят данните, резервационните данни. Това е, са принципи, които трябва да бъдат утвърдени и след това да бъдат разписани в директивата за резервационните данни. Разбира се, въпросът подлежи на по-нататъчно обсъждане. Но не мисля, че ще стигне до някакво различно мнение, колкото и да обсъждаме въпроса. Но ще поговорим още и ще имаме възможност да видим на какво мнозинство може да разчитаме. Ще видим какво правят страните членки в областта на резервационните данни, защото нещата много бързо се развиват. Има страни, в които този въпрос не е уреден и които като че ли изостават от другите. Затова си струва да разгледаме въпроса по-нататък. Госпожа Интвелт. Благодаря. Аз ще бъда кратка, защото искам да се спра на процедурната страна на въпроса. Вече много работа е свършена по същество. Може и още да се направи, но още от самото начало настоявах на два пункта и продължавам да го правя. Първо, ако смятаме, че ни е необходима европейска директива, за да може да хармонизираме съществуващите национални правила, аз бих искала да имам информация за тези съществуващи национални правила или системи. Защото вече от много години твърдим, че 16 страни имат точни правила по този въпрос и аз искам Европейската комисия да ни даде точни данни за тези 16 страни. Не смятам, че това е прекалено много като изискване. Това първо. И второ, винаги съм казвала, че когато става дума за директивата за защитата на личните данни, няма смисъл да създаваме пространство на поли... сътрудничество в областта на полицията и правосъдието, но това трябва да се основава на някакво споразумение за защитата на данните, което да бъде общо. Ние не можем да предоговаряме въпроса за защитата на личните данни всеки път. Един път да имаме някаква система на защита на личните данни а, при а, а, резервационните данни, при разследванията друга а, и така нататък. Не по този начин трябва да процедираме. Някои казват, но ако а, е, искаме на една подобна обща система, това ще отнеме години. Но приемаме ли а, е, факта, че Европейският съвет не иска да приеме директива за а, е, защита на данните, която е дума за резултатните данни? Защото какво казваме днес? Аз работя възоснова на допускането, че съвета ще спази обещанието си и ще приеме директивата. Аз, докато не е заявено ясно противното, приемам, че директивата за личните, техники за личните данни ще бъде приета. И а, дали е така, това е въпрос, който трябва да бъде, който трябва да бъде отговорено най-напред. Господин Албрехт. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа най-напред, че съм малко разочарован, че комисията гласува много ясно е, за отхвърляне на предложението на комисията, връщането му обратно в Еврокомисията. Е, не мисля, че е, това, което стана в последствие, това, което искахме. Трябва да се придържаме към нашето решение. А сега по същество много пъти съм казвал, че подобно предложение ще има много сериозни последици. И ако вземем предвид решенията на Европейският съд за правата на човека в Страсбург, трябва да кажа, че нееднократно не отговаряме на член 7 и 8 на Конвенцията за защита на личните данни, непрекосновеност на личния живот, семейния живот и така нататък. Искам да се позова също така на директивата за съхраняване на данните, която беше отхвърлена от пет, в пет страни беше отхвърлена от техните конституционни съдилища. И сега възниква един предварителен въпрос е внесен в Европейският съд, който ще бъде обсъждан от съда в, през юли. Ясен е въпроса колко дълго трябва да се съхраняват данните. И всички данни ли трябва да се съхраняват? И това е свързано с нуждите на демократичното общество, с нуждите на статистиката. Ако сравниме въпроса с съхранението на данните при комуникациите, където става дума за данни за трафика, там има 6 месеца съхраняване на данните. А съхраняването на всички данни, анализа на всички резервационни данни на пътниците е, е още по-съмнително и затова бих искал да кажа, че най-малкото трябва да изчакаме решението на Европейският съд преди да приемем подобни мерки. Освен това, смятам, че от политическа гледна точка едва ли е правилно в светлината на нашите дебати, нашите разисквания за на мерките за надзор и проследяване, трябва да да, имаме информация, когато става дума за правоприлагането, за дейността на правосъдните системи и полицията, когато става дума за престъпници и престъпления, Необходимо е по-добро сътрудничество и необходими са ни и общи норми. А, а общите стандарти за сътрудничеството между полицията и правосъдните системи, подобни стандарти могат да бъдат дадени от Европейската директива за защита на данните, на което да се опрат европейските институции. Подобно а, сътрудничество е основа за качеството на по-нататъчната работа. Затова не виждам защо, защо да не бъде обсъждана по тази директива. Не виждам как едно общо наблюдение над всички е, отговаря на върховенството на закона и стандартите е, за демократично действие сега, когато вече имахме общо заседание по директивата за защита на данните, трябва първо да помислим за общи норми и след това да видим какво трябва да се направи по-нататък. Госпожа Коненбах. Благодаря, господин председател. исках да присъствам тук, за да проследа разискванията по този въпрос и да мога да осведомя колегите, които не могат да бъдат тук. Въпросът е, има съществуват големи въпроси относно съразмерността на тази мерка нейната цел е много съмнителна. Не става дума само за борбата с тероризма. През април водещата комисия именно по тези съображения отхвърли предложението на Европейската комисия с 30 гласа за и 25 гласа против беше отхвърлена самата директива. И тук не става дума за предлагане на нови изменения. Сега става дума за действията на страните членки, за тяхната правна основа и а, директивата е отхвърлена, а, не може да говорим за а, промени. Благодаря, господин председател. Слушах много внимателно разискванията, защото смятам, че вече сме гласували по този въпрос беше ясно, както беше казано, 30 гласа за, 25 против. Е, предложението бе много е категорично отхвърлено. И а, сега става дума за започване на нови а, а, разговори и че въпросът трябва да бъде регулиран във всички страни членки. И обаче въпросът е, е, е, е от компетентно, от правомощията на страните членки съгласно договора. На лице вече резултат, прият с гласуване. И не мисля, че може просто да правиме опити за сундиране на мнението. Трябва да бъдем много внимателни, ако искаме да променим нещо, което, по което сме взели решение толкова наскоро. Какво можем да настояваме? Страните членки да влезат в своите права, права, които са им дадени от договора. Благодаря. И сега, преди да дам думата на докладчика господин Кирхоп, може би представителите на комисията и на съвета биха искали да кажат нещо във връзка с това разискване. Да, представителят на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Комисията си взема за сведение решението, взето а, от, а, на пленарно заседание на 10 юни. Имаме предвид, че разискванията по въпроса за директивата за резервационните данни като важно законодателно предложение продължават. Много внимателно слушахме днес съображенията и опасенията на депутатите и ги приемаме много сериозно. Комисията ще продължи да подкрепя усилията за постигане на компромис и приемане на предложение за нова директива за резервационните данни. Нека накратко се спра на дейността в страните членки. Е, въпрос, който бе споменаван неколкократно. Е, комисията също така отговори на писменият въпрос. 16 е, страни членки са поискали да получат финансиране за създаване на национални информационни звена. Тоест, редица страни членки на национално равнище създават системи за резервационните данни. И за това ние настояваме за последователен подход при обработката на резервационните данни. Взимаме предвид си бележка за вашите искане от по-нататъчна информация за дейността на страните членки. Благодаря. Представителите на съвета, имате ли да добавите нещо? Ако не, Веднага ще дам думата на господин Кирков, нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Ще кажа още няколко думи, защото въпреки някои резерви, мисля, че резултатите са положителни от това разискване. Първо, във връзка с това, което господин Албрех каза, аз съм работил с него, знам, че той е демократ човек – и е, в никакъв случай не може да се каже, когато една комисия е решила нещо, то трябва да бъде одобрено от парламента. Доколкото аз знам, комисиите дават своите препоръки на парламента, но върховенството е в е, ръцете е, на парламента, на пленарната дала. И необходимо е да се придържаме към правилника на парламента и към съответните процедури. Колкото става за директивата и регламента за защита на данните, въпросът е сложен. Вие много добре знаете колко сложен е този въпрос. Боя се, че е, ще е необходимо още време. Не, че няма да успеем, е, но е, необходимо е време. И не мисля, че можем да чакаме, а комисията току-що е ясно посочи, че безразборно се създават в страните членки системи за обработка на резервационните данни. Не става дума да се прави нещо противно на това, което ние сме решили, но нормите, критериите, които ние, на които ние настояваме, ще бъдат прилагани спрямо страните членки. И страните членки трябва да дадат необходимите гаранции за пътниците, за защита на личните им данни. Необходимо е да има стандартни а, изисквания, норми, които да отговарят на изискванията и отделните страни трябва да направят необходимото, за да отговорят на тези изисквания. Тоест трябва да имаме една система, един набор от норми, отколкото голям брой различни системи. когато става дума за, процед... за това как да действаме от тук нататък, в спешен порядък трябва да продължим работата с въвеждане на Евродак, а също така директивите по отношение на информацията, защото ние сме убедени, че всички те са много важни. Вече 18 или дори повече, месеца или дори повече работим по тези документи. Наистина може да продължим разискванията. Необходимо е да преодолеем а, някои разногласия, но аз съм открит като докладчик е, за всякакви мнения и се надявам, че ще успеем. Уверявам колегите, а, че ще сътруднича с тях а, с всички сили. Благодаря. Това е за сега. С тези последни съображения, изказани от докладчика, приключваме разискването по тази точка. А сега преминаваме към седма точка, определена на третите страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външите граници на държавите членки, а, както и тези, които граждани, чието граждани са освободени от това изискване. А, госпожа Мария Габриел а, е докладчик по този въпрос. А първо ще изслушаме докладчикът, а след това ще продължим а, а, с по-нататъчно разискване. Госпожо Габриел, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Председателят, ако обичате напускащите залата, направете го тихо, за да можем да продължим с работата си. Благодаря ви. Госпожо Габриел, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на докладчите в Сянка, на Европейската комисия и на Ирландското председателство за редовният и конструктивен диалог, който от самото начало ни позволява да работим по това досие вземайки прави всички необходими елементи. Припомням ви, че регламент 539 от 2001 година определя списъкът на гражданите на трети страни, които трябва да притежават важна виза, когато преминават външните граници на държавите членките, нареченият отрицателен списък, както и списък на държавите, чието граждани са освободени от това изискването и наречен положителен списък. Няколко предварителни коментара. Не напред е, изменението на този регламент е последователна работа. На второ място, изготвянето на отрицателният и положителен списък се изготвя след разглеждане на всеки отделен случай като се взимат предвид редица критерии, свързани с незаконната иммиграция, сигурността, общественият ред, както и отношенията на Европейския съюз с съответните страни. Взима се предвид два принципа – регионалната координация и реципушността. Поради факт, че тези критерии се променят с времето, е важно редовно да се преразглеждат държавите, които фигурират в положителният и отрицателният списък. Ето защо в настоящото предложение Европейската комисия цели да съвремени двата списъка. В първоначалното си предложение Европейската комисия направи три предложения, като за всяко от тях има обосновка, така ще структурирам и аз своето изказване. Ще ви припомня първо предложението на комисията, след като ще ви представя обосновката и нега ще се спра на моето мнение като докладчик. На първо място Европейската комисия предлага да се премахне изискването за притежаване на виза за е, гражданите на следните карибски и океански островни държави. Доми, Доминика, Гренада, Кирибати, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Палау, Сент Лусия, Сент Винсент и Гренадини, Соломонови острови, Самуа, Източен Томор,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 Важно също така от самото начало да припомним един от основните принципи на този регламент, а именно трябва да има пълна реципрочност, за да се прилага този регламент. И казано с други думи, член, гражданите на тези държави могат да се възползват от премахването на виза само ако бъде сключено двустранно споразумение и то влезе в сила. Това е аспект, който за нас е много важен. Второто предложение е на Европейската комисия да се премахне изискването за притежаване на виза за всички британски граждани, които които не са граждани на Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия за целите на правото на Съюза. Председателят. Моля колегите, които присъстват в залата, да запазят тишина. Член на Европейския парламент се изказва, така че моля проявете необходимото уважение. Госпожа Габриела, и така, третото предложение на Европейската комисия е свързано с отрицателният списък. Европейската комисия предлага да се включи Южен Судан в списъка на трети страни, чието граждани подлежат на изискването за притежаване на виза. На първо място подкрепям предложенията на Европейската комисия и сега ще ви е, предоставя обосновката зад иде... предложението за прехвърляне на страните от Тихоокеански басейн, както и за Британия британските граждани. Първо относно гражданите на някои тихоокеански и островни държави. Задължението за притежаване на вижа вече няма обосновка, тъй като тези трети страни не представляват никаква заплаха за незаконна иммиграция или пък за сигурността и обществения ред в страните на членки на Европейския съюз. Освен това се оказва, че консулските служби в тези трети страни представляват допълнително препятствие, тъй като гражданите трябва да искат виза за навлизане в шенгенското пространство в чужбина, което е свързано с допълнителни разходи. И в някои случаи се изисква дори и виза за преминаване на външните граници. Относно безопасността и сигурността на документите за пътуване, издаване от тези трети страни, тези документи не представляват заплаха. Ето защо можем да заявим, че издаването на биометрични паспорти беше важно условие за държавите от Западна Европа за преминаване от отрицателният в положителния списък. Не би трябвало това да бъде условие и за прехвърлянето на Гренада, Сент Русия, Сент Винсент и Гренадини или Триндати и Тобаго, тъй като тези страни имат, издават паспорти на Кариком, издавани от с които са машинно четими и с висока степен на сигурност. Също така тези страни възнамеряват да ги замесят с биометрични паспорти в близко бъдеще. Освен това се изисква изяснява на положението на специфичните категории британски граждани. Статистическите данни сочат, че групите британски граждани, които по-настоящем са включени в точка 3 от, от приложение 1, не представляват риск по отношение на незаконната миграция в шенгенското пространство и че повечето от тях са жители на острови в Карибския регион, които имат силни връзки и приедики със съседни държави, чието граждани са освободени от изискването за притежаване на виза. Също въжи за сигурността на документите за пътуване. И на трето място идеята за усъвременяване на отрицателния списък с включването на Южен Судан. Ще ви припомня, че на 9 юли 2011 година Южен Судан официално обяви независимостта си от Судан а на 14 юни 2001 година страната стана член на Организацията на Обединените нации. Ето защо приложение първо трябва да бъде изменено, за да включи най-новата държава в света. След трите предложения на Европейската комисия и обосновката, която ви представих, мога да заявя, че приветствам положително предложението на Европейската комисия, но смятам, че като докладчик трябва да направя няколко препоръки. На първо място приканвам Европейската комисия да преразгледа изискването за визи за членовете на парламентарната асамблея на АКТБ, когато участват в заседания на асамблеята в шенгенското пространство, тъй като те се запускват с проблеми. На второ място бих искала да помоля Европейският парламент да бъде, да взима активно участие и да бъде осведомяван редовно за двустранните споразумения, както и за прилагането на тези споразумения. Как се развиват преговорите и как парламентът може да бъде информиран редовно. Ето защо призовавам да се спазва правото на информация на Европейския парламент на всеки етап на процедурата или, с ми казано, поне веднъж на 6 месеца. А относно споразумените, които вече са влезли в сила, приканвам Европейската комисия да осведомява незабавно Европейския парламент за всякаква информация, която би могла да доведе до суспендиране на дадено споразумение. А относно критериите, които се, съдърж, които се фигурират в едно от съображенията на преумбила на регламента. Прикарваме Европейската комисия да обмисли преразглеждане на регламента, да се включат тези критерии в член от основната част на текста и също така тези критерии да бъдат по-ясно разписани. И накрая, относно приложенията, и начинът по който тези приложения трябва и се осъвременяват, държа да отбележа, че това е важна отправна точка. Във всеки даден момент ние трябва да знаем как се променят тези приложения и как се осъвременяват. И в това отношение ви приканвам да обмислим възможността да се въведат делегирани актове за съвременяване на тези приложения, които са много важни елемент за нас. Това са препоръките ми, представени в доклада. Остава на ваше разположение за въпроси, коментари, предложения страна на колегите и Европейската комисия. Предварително благодаря. Благодаря, госпожо Габриел. Думата има госпожа Интвелт. Благодаря, господин председател. Всъщност само ще получите изказването на нашия докладчик в сянка Луи Мишел, който ням, не е днес сред нас. Така че ще получите неговият принос към а, дискусията на Франски. Най-напред се бих искала да благодаря на докладчика за отлично свършната от нея работа, както и за усилията, които положи да включи докладчите във всяка процеса на работа. Разбира се, напълно подкрепям предложението на Европейската комисия. Премахването на задължение за притежаване на виза е много важно послание към съответните страни не само премахването на задължението за притежаване на виза не само улеснява личностните отношения, но и е важно послание за миграционните потоци и за състоянието на сигурността в съответната страна. Тази мярка има и важни економически последици, като например увеличаване на броя на туристите и намаляване на разходите, както се уточнява в подложението за регламента. За изградените страни не представляват никаква заплаха по отношение на незаконната миграция или за сигурността и обществения ред на държавите членки. Освен това, принципа на реципрочност се прилага за всички граждани на Европейския съюз, които биха искали да посетят тези страни. По отношение, по време на а, заседанието на Междупарламентарната асамблея САКТБ, АКТБ, което се проведе в Доминиканската република. Членове на парламентарната събрание АКТБ споделиха проблемите, с които се сблъскват при пътувания в Европейския съюз. В окончателното, в комюнике на, на парламентарната събрание се твърди, се препоръчва да се премахне изискването за притежаване на виза за членовете на парламентарната асамблея на АКТБ, както и на другите да се премахнат другите препятствия пред пътуванията на държавни служители и представители на бизнеса от този регион на света. Госпожа Мишел продължава. Господин Мишел, извинете, продължава. С мнението си за доклада на госпожа Габриел, в него се прави препоръка да се премахнат изискването за притежаване на виза на членовете на парламентарната асамблея АКТБ ЕС, когато те участват в заседание на асамблеята, провеждани в шенгенското пространство. Аз съм напълно съгласен с това предложение. Това обсъждане се тази мярка се обсъжда и в контекст на диалога относно миграцията между АКТБ ЕС. В доклада за 2011-2012 година одобрен на заседанието на парламентарната събрание АКТБ ЕС в Портевила през 2012 година се обсъждаха възможностите за подобни премахвания, предвидени в Визовия кодекс на Европейския съюз и съответните разпоредби в законодателството на страните от АКТП, като целта е да се, да се издават визи, предоставящи възможност за многократно влизане на територията за членовете на парламентарното събрание АКТБ ЕС, след, съгласно принципа за реципрочност. Смятам, че това е уместна преходна мярка до пълното премахване на изискването за притежаване на виза. Ето защо призоваваме Европейската комисия още сега да предадат на държавите членки това искане на парламентарната асамблея на АКТБ ЕС. Аз самият вече се обърнах към българските власти, тъй като в Белгия се провеждат редица заседания с участници на членове на парламентарната асамблея на АКТП. Благодаря ви. Чухме мнението на колегата Луи Мишел. Господин Енсио, благодаря господин председател, благодаря и на Мария за нейната презентация и ще кажа няколко думи от името на Таня Ваян, която е докладчикът ни в сянка, но за нещастие има други ангажименти и не може да вземе участие в днешното заседание. До момента Таня работи отлично с вас и смята, че сътрудничеството ви е било много продуктивно и конструктивно. Тя бих искала да ви благодари за всички усилия, които полагате в работата по това досие. И също така бих искала, би искала да подкрепи предложението. Таня подкрепя първоначалното предложение на комисията. Според нея то е много добре балансирано и конструктивно. Тя приветства също така и вашият проект от доклад. Тя смята, че може да се постигне успешно споразумение и очаква с нетърпение по-нататъчната работа с вас. Благодаря ви. Благодаря. Иска ли Европейската комисия или съвета да направи коментар? Господин Палман, имате думата. Благодаря, господин председател и добро утро на всички. Напред и аз бих искал да благодаря на докладчика за нейния доклад. Ние го приветстваме, тъй като той подкрепи предложението на Европейската комисия. Въпреки това, докладчикът направи редица препоръки и бих искал да се спра на някой от тях. Малко по-подробно. Първо, препоръката към Европейската комисия да информира Европейския парламент за всеки етап на преговорите за двустранните споразумения относно визовия режим. Разбира се, ние с удоволствие ще докладваме на вашата парламентарна комисия и на която и да е била друга заинтересувана парламентарна комисия на Европейския парламент за етапът на преговорите, както и за всички въпроси, свързани с тези преговори. Разбира се, същото уважи, и за евентуалното временно прекратяване на действието на подобно двустранно споразумение за премахване на визи. От, закон, от правна гледна точка няма задължение да осведомяваме Европейския парламент за подобни случай, но ние разбира се ще го направим. А по отношение на препоръката, критериите за преразглеждане на положителният отрицателният списък да се включат в основната част на текста. Това е едно интересно предложение и ние ще го обмислим, но на първ поглед ми се струва, че факта, че в момента критериите се намират в преамбюла на регламента, дава гъвкавост на Европейската комисия при изготвянето на оценка дали третите страни са готови за премахване на визовия режим. Разбирам се, разбира се, предполагам сте наясно, със съобщението, изпратено от Европейската комисия до парламента и съвета през ноември миналата година. В това съобщение се заявява, че при бъдещо преразглеждане на приложенията на регламент 359 ще взимаме предвид и други критерии, свързани най-вече с економическите последици от евентуално премахване на визовия режим. И така в а, този контекст ми се струва, че предложението на докладчиката е много интересно, но може би трябва да го разгледаме малко по-внимателно. И накрая по въпроса за а, членовете на АКТБ, въпрос повдигнат и от Софи Интфелд от името на Луи Мишел. Напълно сме наясно с проблемите, с които се сблъскват членовете на парламентарната събрея на АКТБ. Ето защо в контекста на диалогът за миграцията с, с АКТБ, т.е. диалога ЕС-АКТБ, вече бяха прияти две препоръки, споменати и от госпожа Интвелт. И вече започнахме да работим по прилагането на тези препоръки. Свързахме се с белгийските власти с конкретни предложения за това как могат да бъдат приложени петте препоръки. Първата е да се използват максимално възможностите, предоставени от визовия кодекс, а именно да има визи позволяващи многократно влизане. И на второ място е премахването на визи за, за членовете на официалните делегации. Питахме се да разработим схема за прилагане на първата препоръка. За целта всяка страна от АКТБ трябва да изготви списък на постоянните членове, които участват в срещите АКТБ и този списък трябва да бъде изпратен на секретарията на АКТБ и възоснова на него ще се направи един общ списък за целият регион на АКТБ. След това секретариатът на АКТБ ще изпрати списъкът на Европейската комисия, а ние от наша страна ще го препратим на белгийските власти които ще го изпратят на компетентните консулски служби в страните от АКТБ. Целта, разбира се, е да помогнем на белгийските власти за да може консулските служби на Белгия в страните на АКТБ да са наясно кои са постоянните членове на мисиите и за да може, когато тези хора поискат виза, те да получат виза за многократно влизане с период на валидност от 3 години. На второ място, пред... втората препоръка, както казахме, е за а, ускорена процедура. Европейската комисия е поела ангажимент, възможно най-бързо, чрез постоянните ни представителства в тези страни и в а, с, сътрудничество с местните власти да изготвим списък на всички срещи, предвидени в АКТБ и в Белгия в рамките на диалогът АКТБ ЕСА. Тези данни също трябва да се изпратят на белгийските власти, за да може, когато член на парламентарната събрание АКТБ ЕС се представи в белгийските консулски служби, неговата молба за виза да бъде разгледана на по ускорената процедура. Това е, сказано с две думи, схемата, която в момента прилагаме. Разбира се, по... тук отново се прилага принципа на реципрочност. И ми каза, но страните от АКТБ трябва да съблюдават членовете, взимащи участие в диалога, да не чакат до последният момент за подъкмобата си за виза, което се случва много често. Като това ще е принесе за по-бързо издаване на визите накрая, последната препоръка е да се обмисли използването на делегирани актове при осъвременяването на списъците. Знам, че Европейският парламент в момента се занимава много активно с въпроса за делегираните актове, но не мисля, че тук а, това е много уместно, тъй като Осъвременяването на списите всъщност е най-важният елемент в регламент 539 и затова не съм убеден, че ще можем да ще бъде възможно използването на делегирани актове за променяне на съществени елементи от това този законодателен акт. А, освен това, както знаете, вече този регламент попада в процеса на съвместно взимане на решение и по този начин Европейския парламент всъщност има доста повече правомощия, отколкото би имало, ако се приемат делегирани актове. Но това, пак казвам, е моята първоначална реакция. Ще разгледаме въпроса по-подробно. В заключение още веднъж ви благодаря за положителният доклад и с радост ще отговоря на евентуалните ви въпроси. Благодаря ви. От името на съвет, господин Райан, искате ли да кажете нещо? Имате думата. Um, Първо, искам да благодаря на госпожа Габриел за доклада. Приветстваме повечето от препоръки. Имаме различия по отношение на последния коментар за комитологията. Това е въпрос за съвместно взимане на решение, следователно делегираните актове не са уместни. Надяваме се, че въпросът ще се придвижи и приключи бързо. Съвета има подкрепа за предложените изменения към анекса. Отбелязваме коментарите за регионалната последователност, но заедно с това в съвета има нарастващо мнозинство към списъка да се добавят Обединените арабски емирства. Позицията на председателството е, че ще изчака становището на Европейския парламент преди да вземем окончателно решение. Това са моите коментари по доклада. Само искам да кажа, че между председателството и докладчика имаше много добро сътрудничество. Благодарни сме и се надяваме, че това сътрудничество ще продължи и по време на литовското председателство и че въпросът ще бъде приключен бързо. Госпожа Габриел има думата сега за заключителни думи. Благодаря най-напред. Искам да благодаря на колегите, докладчиците в Сянка, които ме подкрепиха. Искам да благодаря на Европейската комисия за това, че ни даде подробни отговори по отношение на препоръките в текста. И към последната забележка на съвета искам да кажа по отношение на становището на парламента за Обединените арабски емирства. Това предложение дойде по-късно във времето и не беше в първоначалното предложение на комисията. Аз си позволявам да. Аз няма да мога да, си, да изразя мнение от името на всички трябва всички колеги да кажат срока за изменение 11 е юли и след това ще можем да решим, за да може парламентът да се изкаже за или против различните становища. Още един път благодаря за много плодотворното и тясно сътрудничество с всички докладчици в Сянка. Мисля, че ако продължим този редовен и конструктивен доклад, ще приключим в необходимото време. Необходимо е да изпратим онова послание, което всички страни споменати в доклада очакват от нас. Председателят. Срокът за внасене на изменения е 11 юли 12 часа на обяд. Ако нямате нищо против, можем да продължим по-нататък с точка 8 равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Така наречената хоризонтална директива за борба срещу дискриминацията. Моля за тишина. Онези, които напускат залата, моля ви, направете го тихо, за да си продължим с работата. Тази хоризонтална директива се обсъжда от, коми, от нашата парламентарна комисия от поне 5 години – за първ път влезе в комисията преди 5 години. Първото предложение на комисията беше внесено през 2008 година. За съжаление, Европа все още няма хоризонтална директива за борба срещу дискриминацията. Текстът е блокиран в съвета а там е нужен консенсус. В началото на този мандат парламентът реши да утвърди позицията си, изразена в така наречения доклад Баутенвек, прият в парламента на 2 април 2009 година. Сега, след влизането в сила на Лисабонския договор, текстът е включен в процедурата за даване на съгласие по член 19 парламента ще трябва да даде своето съгласие едва след като а, в съвета бъде постигнато съгласието. Защо искаме да чуем ирландското председателство, дали можем да очакваме някакъв напредък. Най-напред думата на председателството и след това ще дам думата на господин Румева Ироева. Господин Брайан има думата. Добро утро на всички. Както каза председателят, това предложение Да продължа ли? Много бавен напредък е се постигнат по този текст. Няма да ви кажа, да издам никаква тайна, че някои държави членки са против директива в областта на равенството. Има голяма група, които подкрепят предложението на комисията, но те имат не, разного... несъгласия по някои части от текста. През 2000, от 2000-та година в Ирландия сме приели законодателство за равно третиране при предоставянето на стоки и услуги. И ето защо ние се опитахме възоснова на този опит да решим а, много от проблемите, предизвикващи загриженост от държавите членки. Видяхме, че в а, текста няма нови принципи. Нищо от това, което имаме във вътрешното законодателство – в дом... националното ни законодателство е, се, съдържа, но съдържат много повече възпиращи и блокиращи е, механизми. Целта, която си поставихме по време на председателството, беше да решим колкото може повече въпроси, така че да можем да очакваме министрите в съвета да вземат принципно политическо решение. Съсредоточихме се върху няколко е, въпроса в доклада за напредъка. Те са свързани с обхвата на директивата, а по-конкретно достъп, достъп до образование и социална защита. Достъпа до образованието и социалната защита означава ситуацията, в която съдържанието и организацията на подобни дейности е национална компетенция. Разпоредбите за инвалидност и а, жилище са проблем за председателството. Разгледахме а, дискриминационните аргументи а, на неправителствените организации, огледахме преференциални, преференциалните цени за някои стоки услуги, особено в туристическата индустрия, за всички с малки деца. Е, огледахме въздействието върху малките и средни предприятия, които възоснова на дейността, която извършихме, и оценката на въздействието на вътрешното ни законодателство през последните 14 години може да се смята за разумно и справедливо и няма да доведе до несъразмерно отражение. Не анализирахме текста от гледна точка на достъпността, тъй като комисията смята да публикува отделен инструмент. И тези разпоредби след това ще трябва да бъдат преразгледани в светлината на предложението ни. Има и други въпроси в доклада за напредъка, по които трябва да се работи допълнително. Тук бих добавил разпоредбите за застраховане и други финансови услуги. Те трябва да бъдат анализирани внимателно. Литовското председателство ще продължи да работи по текста и те вече започнаха да анализират някои от въпросите, но когато но текста трябва да бъде готов за политическо решение. Както знаете, той трябва да бъде прият с консенсус от 28 държави членки. Благодаря, господин председател. Благодаря за коментарите. Сега да чуем докладчика. А, първо комисията, извинявайте. Господин Мюлен Зифен. Благодаря, господин председател. Добро утро от името на Европейската комисия. Искам да благодаря на Ирландското председателство за положените усилия. Проведахме четири срещи в съвета, много повече, отколкото при предишното председателство и, и по някои въпроси бяха отправени предложения. Ще подчертая едно от тях, което според нас е най-важната стъпка напред. За първи път имаме цялостна дефиниция на думата достъп, access. Какво означава тази дума? Прави се е, разграничение между достъп е, и право. Директивата иска да предотврати е, дискриминация при достъп е, до системата здравеопазване и така нататък, но не искаме да се месим в условията и право, и които, за условията и правото на тези услуги. Независимо от напредъка по техническо ниво, политическият аспект от последните пет години не се е променил. Коми... След като комисията предложи тази директива, има няколко държави членки, които са против директивата по принцип, други от тях възразяват срещу конкретни разпоредби. Както знаете, директивата може да бъде прията само с консенсус. Ето защо трябва да бъдем прагматични, да последователни, да постигаме напредък на техническо ниво и да подготвим текста за приемане тогава, когато има политическа възможност за това продължаваме да вярваме, че има възможност това да стане без да знаем кога. Комисията е, е твърдо зад предложението, което е направила преди 5 години. Ще сътрудничим тясно с е, литовското председателство, което е обявило, че ще поеме от ирландското председателство. Господин Ромева, благодаря. Благодаря и на ирландското председателство. Първото, което искам да кажа, е, че няма да открия нищо ново. Но всички ние се чувстваме а, зле. Пет години водим разговори и не сме мръднали сантиметър напред. И сега водим онези разговори, които водихме преди пет години. Също така искам да подчертая значението на ключовата дума в предизборния период до година – а именно прозрачност. Удивително е това, че популистите непрекъснато обвиняват Европейския съюз за всичко това, което не се прави. В този конкретен случай вина носи не Европейския съюз. Има няколко държави членки, които блокират текста. Принципът на прозрачност изисква гражданите да знаят кой точно блокира. То ние от... отправяме това искане към съвета, откакто поех работата по този въпрос. Не виждам общественото мнение тук. Знам от вътрешни дискусии, от лични разговори на различни нива. Знам, че има проблеми онова, което ме притеснява, е, че е изключително трудно да се посочат с име у нези, които не допускат дебата да стане публичен. Второ, Очудващо е, че всички технически аспекти не се поддават на лесно решение имайки предвид, че повечето страни, които блокират текста, имат свое вътрешно законодателство, което се основава на директивата. Така че няма технически проблеми, които да оправдаят блокирането на текста. Още нещо, което е много изненадващо, че много лесно да се намери решение за банките, а е много трудно да се намери решение на някои на обикновени технически въпроси. Тези така наречени технически проблеми е, са лесно решими, ако има и минимална политическа воля. Ето това искаме ние. Това е което искаме от няколко председателства. Третия коментар. Не обвинявам председателствата. Имах възможност да работя с няколко председателства. Някои от тях бяха настроени в по-голяма степен за сътрудничество, други в по-малка степен. Аз до сега съм имал добри лични контакти. Единственото, за което съжалявам, е, че настоявах да участвам като докладчик на Европейския парламент в процеса и трябва да призная, че не постигнах успех. Успях с някои председателства, но е много трудно да бъде убеден съвета да включи парламентът но това ще помогне. Защото, когато се яви възможност, ние ще можем бързо да вземем решение. Не знам дали ще бъда аз, не, не знам дали ще успеем да приключим въпроса в рамките на този мандат, но който и да е, е много важно той да е част от процеса като такъв. Четвъртия коментар – през целия процес аз съм наясно с риска директивата да бъде разделена. Някои искат да разделят дискриминацията, което е много опасно. Аз се противопоставям. В доклада Балтенберг това показахме, че това е неприемливо за парламента, аз е, е, стоя на тази си позиция. Когато говорим за борба срещу дискриминация, не можем да разделяме е, субектите, просто защото на едно правителство нещо му харесва. Това е според мен много важно и се надявам, че парламентът си, запазва, е, си остава на същата позиция. Ето защо повтарям, че е много важно дискриминацията да не се подразделя. Нека да сме наясно, че в Европейски съюз равенството съществува само на работното място. Не разбирам това, че вие не можете да разширите тази политика във всички области. Опитахме се да обясним това на засегнатите лица. На тях им е много трудно да разберат защо тази необходимост не е посрещната. И накрая последната ми забележка. Нека да говорим за демокрация. Европейският парламент поне 12 пъти, повтарям 12 пъти, из, избраните представители на Европейския съюз поискаха от съвета да деблокира въпроса. Нужна е политическа воля директивата да се предвижи. И аз лично не мога да обясня на избирателите, че текстът е блокиран въпреки волята на Европейския парламент. Знам, че има една много важна дата през октомври, когато ще се проведат изборите в Германия. Знам, че германското правителство не е единственото, което създава проблеми. Бях много оптимистичен при някои бивши председателства. Продължавам да искам да вярвам, че нещата могат да се променят, че когато дойде ново правителство в Германия, въпросът ще стане актуален. Искам обаче да напомня на всички, че ако това не стане, ще бъде много трудно да водим кампания сред хората. Ще може няма да можем да им обясним защо Европейския съюз не е в състояние да вземе решение по толкова важен въпрос. Заедно с това искам да потвърдя нашето желание текста да се приеме максимално бързо, парламента да участва в процеса и да решим всички технически трудности. За да бъдат решени те е необходима открита дискусия, имаме нужда от открит дебат и имаме нужда от решения. Но това не може да стане при закрити врата. Благодаря за вниманието. Господин Кашман, дайте, е, имате думата. Благодаря. Искам да кажа, че работих по въпросите за лесбийките, геовете, транссексуалните и малцинствата от началото на, е, на моя пит като парламентарист през 1999 година. Позицията е срамна. Поздравявам Ирландското председателство за огромните усилия, които положиха, за да се придвижи въпросът напред. Аз работих е, с е, Баутенвек, работих с Раупо, по този текст. В, бях в Дъблин в петък. Има огромен има огромен напредък в отношението към младсинствата, дори и в ситуация на економически трудности. Това е... Всички ние трябва да се получим от това и да видим какво може да се постигне, когато има политическа воля. Рул е прав. Няма политическа воля. Германия е решила проблемите на техническо ниво, но Германия блокира нещата на ниво съвет. Реалността е, че имаме 27 държави членки, някои от тях се крият зад Германия. Срамно е, че Обединеното кралство, което до което до встъпването в длъжност на новото правителство подкрепящо, подкрепяше разпоредбите за борба срещу коалиция, срещу дискриминацията, особено срещу младсинствата. Сега имаме правителство на консерваторите и либералите. И ако няма истински демократичен процес, съветът трябва да обсъди, не само да гласува, публично за да могат държ... парламента на държавите членки да ги държат отговорни и да, и да отговарят пред гражданите по един въпрос, който е от основополагащо значение. Защото Европа не е економически модел. Европа беше родена от пепелта на Втората световна война. Европа е съюз на основни ценности, ние ние напредваме с скоростта на най-слабите. Ако оставаше дума за економика, за банки, политическата воля щеше веднага да се яви, щеше да започне трескава работа в съвета. Какво правят а, по основните ценности? Нищо пращат министрите си на задани в Брюксел, нищо не правят, обвиняват другите. Рул е напълно прав. В крайна сметка ще съдят Съюза по ценностите му. Разделяне на директивата, предупреждавам ви, и съвета, и комисията. Ако посмеете да го направите, ако превърнете потисничеството, ето това разделяне на директивата беше обосновано от Баросо. И трябва да кажа, че парламентът беше обединен. Християн, демократите и, и християн-демократите и а, крайната левица казаха не в никакъв случай няма да ви дадем възможност да настройваме едното младсинство срещу другото. И ако не друго, тук става дума за религия, инвалидност, сексуална ориентация, въпроси, които трябва да са в сърцевината на интеграцията на гражданите. И ще приключа е, тук, защото колегите знаят, че аз съм емоционален по този въпрос. И мисля, че ирландското в мен излиза на повърхността. Заедно с испанските ми прадеди. Много добра комбинация. И ще приключа с следното. Ако тръгнем по пътя на разделяне на директивите, няма нищо с, и в економическите трудности има и социални безредици. Във всички държави членки търсим а, изкупителна жертва за това, че нямаме работа, за това, че не можем, а, нямаме, не ни дават час при лекара. Хомофобията, а, ксенофобията в, се надигат на 17 май в Хага. Агенцията по правата на човека представи доклад за хомофобията и трансфобията в Европейския съюз. Призовавам всички в съвета, които не са убедени, да прочетат експозет от 93 000 души са в това число и на руски язик, са попълнили информация онлайн. Жертви на нападения са хора от, в цяла Европа. Дискриминацията се надига. Защо? Защото добрите правителства не вършат нищо и онези правителства, които и искат да се съпротивляват на дейностите на, на действията на други, постигат каквото искат. Ако си мълчим, ще подкрепим от това, което се случва. Не е нужно да вярвате на мен, господин председател. Вашата страна преживя това при а, гражданската война. Европа го преживя от 39 до 45. Благодаря, господин а, Кашман няма никакво съмнение, че мнозина от нас ще подкрепят вашата емоционална реч. Е, и сега трябва да кажа, че имаме време до 12.30. Можем да обсъдим въпроса по същество. Но онези, които ще искат да вземат думата, нека се съобразяват с това, че трябва да имаме време и за другите точки от дневния ред. Госпожо Ернст, имате думата. Благодаря, господин председател. За какво става дума? Ние гражданите на Европа трябва да видят, че ние правим необходимото за защита на техните права. А в момента какво става? Мнозина се питат какво прави Европейският съюз, защо Европейският съюз прави толкова малко за тях. Това е нещо, което нито за момент не бива да забравяме. Защото ако толкова време се колебаем Колебаем се точно каква директива да приемем. Трябва да кажа, че това е направо срамота. Предстоят избори. И преди тези избори ние трябва да направим всичко възможно, за да покажем ясно къде са проблемите. В Германия Федералният конституционен съд е издал приел решение относно е, е, равното третиране на гражданските а, бракове и съюзи. И затова там може да се върви напред, но на европейско равнище нещата не се движат достатъчно бързо. През е предизборна кампания трябва да направим всичко възможно, за да изясним ролята, която Германия играе по този проблем в, в, в рамките на Европейския съюз. Защото направо а, скандално е, че в Франция стотици хиляди демонстрираха срещу еднополовите бракове, в Полша също протестираха, в Унгария полицаите гледаха на друга страна, когато правата на гражданите биваха потъпвани в улиците на Будапешта. И ще бъде срамота, ако ние не предприемем нещо решително в това отношение. Благодаря. Нека сега чуем становището на съвета на Ирландското председателство. Какво ще кажете вие на нашата комисия за граждански свободи? Имате думата. Не мога да не се съглася с това, което чух до тук но като представител на съвета мога само да повторя, че директивата трябва да се приеме с единодушие. В момента няма единодушие. Съществуват и технически трудности и се радвам, че докладчикът признава, че има все още какво да се направи. Колкото до разделянето на директивата, може би има неща, за които не съм осведомен не може, не е обсъждан въпроса за създаване на иерархия в борбата срещу дискриминацията. Ставаше дума за някои технически въпроси, особено свързани с образованието. И ние трябва да направим всичко необходимо за защита на европейските граждани, без да се отклоняваме от извън правомощията, които Европейския съюз има. В никакъв случай, от името на председателството ще кажа, в никакъв случай не става дума за създаване на някаква иерархия в борбата срещу дискриминацията. Но, подчертавам, все още предстои работа, за да може този текст да получи политическото одобрение от страна на страните членки и техните министри. Трябва да кажа, че много е свършено, но предстои още работа. Благодаря. И сега докладчика господин Ромеро, искате ли да кажете нещо в заключение? Не. В такъв случай можем да минем по-нататък. Последната точка от дневния ред, а тя е за Фронтекс. Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз. Знаете какво представлява Фронтекс? Напомняме, че мандатът на Фронтекс бе преразгледан през 2011 година и парламентът настоя основните права на европейските граждани да бъдат взети предвид. И а, също така да се създаде служител, който да отговаря за тях. Да се създаде консултативен а, форум, в който да участват представители на международните организации, неправителствените организации и агенциите на ООН. И тук сега е госпожа Арнаес, представител на служителя по въпросите на основните права от името на консултативният форум по въпроса на основните права. Представител е господин е, Силвестри и господин Кеслер. Те и двамата са съпредседатели на този консултативен форум, създаден през 2012 година. Ние ги поканихме да представят тук своят поглед върху дейността на Фронтекс до момента и предлагам да дам думата преди всичко на госпожа Арнаес, както казах, служители по въпросите на основните права при Фронтекс. Госпожа Арнаес, имате думата. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Good morning. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. За мен е чест да се обърна към членовете на Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи. Какво е положението по външните граници на Европейския съюз? Знам, че а, вие сте загрижени за, за тази, но, по този въпрос и трябва да кажа, че няма противоречие между контрола на границите и човешките права, правата на човека. консултативния форум и аз като служител по въпроса на основните права трябва да кажем, че преразглеждането на регламента създаде нова обстановка. Благодаря ви за поканата да говоря пред вас и смятам, че вие ясно ще се убедите как изпълняваме тези решения на практика. Бях назначена в, в, през 2012 година. В края на 2012, значи само от 6 месеца работя на този пост, но това беше период на интензивна работа и искам да споделя с вас а, своя поглед относно предизвикателствата пред нас. Главната а, а, цел на служителя по въпроса на основните права е да осигури тяхното опазване в, при всички дейности на Frontex. За тази цел ние а, изказваме мнение по пилотните проекти на Frontex, допринасяме за ефективен механизъм за зачитане на основните права чрез редовно докладване и мониторинг на дейността на Frontex установяване на възможни превентивни и коригиращи мерки по отношение на опазването на основните права на човека. Общо взето мога да кажа, че участвам по всички въпроси, свързани с защитата на правата на човека. Рамките, в които работи Фронтекс, са ясни, всички дейности е, отговарят е, на, международното право. Е, Женевската конвенция и, задълженията, свързани с защита на гражданите, включително принципа за непринудително връщане. Ние следим всички тези законодателни инструменти да бъдат ефективно прилагани. Документът е прият през 2011 година създава важна, създаде основа за моята работа, възможността за оценката на, на въпросите за основните права върху дейността на Фронтекс и да, сътрудничеството във всички области. А, второ, а, в оперативните планове на фронта все повече се включват въпросите за защита на правата на човека. Ние създадахме много ясни насоки по отношение на задълженията на всички когато става дума за представяне на въпросите за иммигрант, за бежанците пред националните власти. също се отнася и за препоръки за оборудване на съдовете, които използва Frontex, за да могат при спасителните акции да се предвиждат действия в защита на правата на човека. Една от нашите, един от нашите приоритети през 2013 година беше създаване на ефективна система за монитор, мониторинг за опазване на правата на човека. И за яснота ще кажа, че аз не съм, не представлявам системата на мониторинга, аз съм просто част от нея непрекъснато преразглеждаме вътрешните инструкции, за да може по-добре да отговорим на задачите, които трябва да изпълним. Механизма за мониторинг се основава на система за докладване, която е разписана в оперативните планове на Frontex. Frontex прие а, кодекс на поведение на всички участници в неговата дейност, за да може за опазване на основните права, и е, прие ясни задължения на всички участници да докладват за всички нарушения на тези изисквания. Когато става за нарушаване на основните права, има вътрешни процедури, когато, къде, които се разглеждат тези нарушения. Информацията се обработва, анализира и се предлагат е, мерки във връзка с е, тези инциденти. След което се взима решение какво да се направи. Тоест, моята задача е да се следи за подобни инциденти, те да бъдат докладвани и да се предлагат мерки за тяхното коригиране. Все по-голямо внимание се отделя на дейността за подготовка, не само за членовете и служителите на Фронтекс, но също така за всички участници в граничните екипи, които получават информация за, по въпросите на основните права. А също така и граничните, граничните офицери, граничните служители получават съответната подготовка в областта на основните права. Разбира се, възможностите ни в това отношение не са неограничени, но ние се стремим нуждите, които установяваме по време на операциите на Фронтекст, получават съответното внимание. Благодаря за това, че чрез регламента 2011 година бе създаден консултативния форум, от който ползата е голяма. Искаме да спомена и някои деликатни въпроси във връзка с морските операции на Frontex. Особено опасните условия, в които се оказват иммигрантите, които рискуват живота си, за да могат да достигнат бреговете на Европа. в момента довършваме новият кодекс за поведение във връзка с тези операции, който ще осигури, кодекс на поведение ще осигури най-високи стандарти на поведение на онези, които участват в тях. Как да обобщим предизвикателствата, при които сме изправени? Прилагането на системата за мониторинг, възможно най-ефективно, за да получаваме навременна информация за предприемане на мерки, за коригиране на нарушенията, достъп до защита на всички, които прескусяват границите на Европейския съюз, създаване на по-ясно разбиране, подпомагане на по-ясно развиване, разбиране на нуждите на иммигрантите, бежанците, и уния, които се нуждаят от международна защита. Накратко, Фронтекс в момента работи за укрепване на своя вътрешен капацитет за изпълняване на тези задачи, като същевременно под, помага в управлението на оперативното осъществяване на опазването на външните граници на Европейския съюз. Затова своята роля играе консултативният форум и другите агенции на Европейския съюз, както и всички международни организации, които работят за опазване на основните права на човека. Очаквам да чуя вашите препоръки и предложения относно положението на иммигрантите, беженците и опазването на граница на Европейския съюз. Това е част от нашите задължения, несъмнено. Благодаря. Благодаря. Сега нека чуем от двамата заместник-председатели на консултативният форум. Ще започнем с господин Силвестри. Уважаеми членове на Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи, господин председател, за нас е удоволствие да участваме в вашата работа и докладваме за работата на консултативния съвет. Преди да дам думата на моя колега Штефан Кеслер, искам да направя, да се спра на три важни, сравнително общи въпроса, свързани с консултативният форум. Считаме, че консултативният форум е много важен инструмент за укрепване на основните права. Не само в Фронтекс, но и по-общо по външните граници на Европейския съюз. Консултативният форум трябва да подпомага не само Фронтекс, но също така и управителният съвет на Фронтекс, а той се състои от представители на граничните служби на всички страни членки това първо. Второ, което искам да спомена, това е, че състоянието по външните граници на Европейския съюз продължава да бъде а, приоритет и имаме честа да представяме пред вас доклад за, да представяме доклад за състоянието на морските граници. Тук имаме един наръчник, заедно с Европейският съд по правата на човека подготвен. Става дума за европейското право по отношение на бежанците, предоставянето на обежище и границите на Европейския съюз. Заедно с Фронтекс по този въпрос работихме с Съдът за правата на човека в Страсбург. И а, а, а, форума показва помощ на Фронтекс по опазването на основните права. Третия въпрос е конструктивният елемент на консултативният форум. А, ние сме форум, чрез който организации, които не, не участват в управлението на границите, могат да, да помогнат със своите знания и умения на Frontex, за да може да се видят пропуските и да се, се усъвършенства работата на Frontex. Работиме с Агенцията по основните права за да може да усъвършенства работата на консултативният форум. Значи, от гледна точка на опазване на основните права, консултативният форум е крачка в правилна насока и може да бъде разглеждан като образец за дейността на страните членки. А сега моя колега Штефан ще ви каже по-подробно за нашата работа. Думата има господин Кеслер. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, благодаря ви, че поканихте се председателите на Консултативния форум на вашето заседание. Приемаме вашата покана като ясно послание от Комисията по основни свободи, че продължавате да се вълнувате от състоянието на основните права на мигранти по външните граници на Европейския съюз и че търсите активно заедно с нас решение на съществуващите проблеми изпратих на секретарията на вашата комисия един документ, който да служи, служи за основа на нашата дискусия. И не съм да навлизам в подробности, може да се познаете този документ. Бих искал да се случа на няколко елементи. Първо, вие създадохте консултативният форум. В измененията на регламента за Frontex през 2011 година ви въведохте един нов член, който е правното основание за нашата дейност. Нашата задача е да предоставяме помощ на Frontex при прилагането на стратегията по отношение на опазването на основните права. В момента консултативният форум се състои от две агенции. Агенцията по основните права и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището от 4 международни правителствени организации и 9 организации на гражданското общество. През 2013 година се съсредоточаваме върху 4 основни въпроса. Първо, изготвяме препоръки за проект на кодекс за поведение за всички служители, участващи в операцията на Фронтекст. На второ място разработваме е, е, препоръки за механизми и процедури, които да гарантират е, достъп до защита на търсещите обежище при първи контакт с Frontex. На трето място участваме активно в изготвянето на програмите за обучение и на трето място се опитваме да включим основните права и информацията в анализът на рискът от миграционен поток от трети страни. Всички обаче, член, всички ние членовете на Костеният форум сме напълно съгласни, че ние не можем да разрешим проблемите в функционирането на, стру... на Frontex свързани с неговата структура. Консултативният форум не е орган, който взима решения, той може само да дава препоръки. Следователно не може сам по себе си да промени неясната разпределение на правомощията между, агенци... между Frontex и а, граничните служби на държавите членки. Ние не можем да заменим контролът и наблюдението на Европейския парламент. Политиката за граничен контрол на Европейския съюз и отношението към мигрантите по границата беше критикуван силно от ООН наскоро. Специалният представител за правата на човека на, Европе... на ООН заяви, че не е постигнато задоволително ниво на опазване на основните права на мигрантите по външните граници на Европейския съюз. Парламентарната съблея на съвета на Европа също така прие резолюция относно правата на човека, изпазването и от Фронтекс и направи редица много конкретни препоръки. Една от тях е да се засили демократичният контрол на Европейския парламент на Фронтекс чрез, цитирам, гарантиране на фактът, че служителят за основните права на Frontex докладва директно пред Европейски парламент и както виждате това вече е факт. Европейският омбудсман също направи редица препоръки на Frontex за подобряване на спазването на правата на на основните права на мигрантите. И в момента обмисляме как Frontex ще отговори на тези препоръки. Както вече беше споменато, Агенцията по основните права наскоро изготви наръчник за опасността от нарушаване на правата на мигрантите по външните граници, в частност по средиземноморската граница. Всичко това показва, че ролята на Frontex вече надхвърля простата координация на действията на отделните държави и членки. Фронтекс трябва да се да спазва правилата на европейското и международното право. Ето защо Фронтекс трябва да съблюдава да няма нарушаване на основните права при своята дейност. За целта регламента на Фронтекс дава възможност на агенцията да прекрати дадена съвместна операция, както и задължението да го стори, ако има системно нарушаване на правата на човека, а в случай на съвместни операции, които са финансирани от Frontex, има и правомощията да прекрати финансирането за тези операции. Не съществуват обаче ясни критерии за прилагане на тези правомощия на Frontex. Освен това, новият регламент не е, разпорежда ясна структура за взимане на решения има споразумение, че трябва да се спазва харта основните права и да се подобри граничен контрол по външните граници на Европейския съюз. Не съществува обаче процедура, която да гарантира спазването на тези препоръки. Настоящата рамка също така не предвижда механизъм за оплаквания. В момента съществуват редица механизми за оплаквания, както в рамките на националните съдебни системи, както и пред тези на трети страни, които могат да участват в съвместни операции. Ясно е, че един подобен механизъм не може да бъде ефикасен и а, ефикасното разглеждане на жалбите става много трудно, да не кажа почти невъзможно. Ето защо. От гледна точка на Консултивният форум има ясна нужда Европейския парламент и в частност вашата парламентарна комисия да обсъди по-задълбочено процедурите и дейностите по външните граници на Европейския съюз и ефективно да се гарантира спазването на правата на мигрантите по външните граници. Както каза един ваш член съвсем наскоро, Европейският съюз ще бъде съден възоснова на своите ценности лично аз смятам, че ще бъде изключително полезно, ако вашата комисия в сътрудничество с Европейската комисия и съвета работи за засилено сътрудничество с страните, през които преминават миграционните потоци. а, вече има като, като цяло сътрудничеството на Фронтекс с Марокко е на много ниско ниво, но има отделни а, национални гранични агенции, като испанските, например, които се сътрудничат много успешно с марокканските власти и те могат да бъдат използвани за пример. Ето защо, като съпредседател на Консултативният съвет на Фронтекс по основните права, призовавам вашата комисия Европейския парламент да продължава тясното сътрудничество с нас. Благодаря ви. Чухме служителят по основните права, чухме и двамата са председатели на консултативният форум на Фронтекс. Сега думата имат членовете на нашата комисия, които биха искали да вземат участие в дискусията. Започваме с господин Папа Николао. Поне 6 членове вече са поискали думата, а разполагаме с не повече от половин час, така че ще ви помоля да се ограничавате с кратки изказвания. Благодаря ви, аз ще бъда кратък. Бих искал да благодаря на... Бих искал да благодаря на изказалите се за свършната от тях работа. Действително изправени сме пред огромни предизвикателства и това е въпрос, който неведнъж сме обсъждали в Европейски парламент. От една страна трябва напълно да се спазват основните права на мигрантите, които идват на външни граници на Европейския съюз. От друга страна трябва да гарантираме възможно най-високо равнище на сигурност по границите си. Ако погледнете доклада за оценка на шенгенското пространство, ще си дадете сметка, че има и недостатъци при осигуряването на сигурността на външните граници и трябва да работим за съчетаване на тези две основни цели. Трябва да търсим подобрение и в двете насоки. Първият ми въпрос е свързан с обучението на граничните служители. Споменахте, че не разполагате с необходимите правомощия, за да вземете участие в обученията. Но граничните служители, които взимат участие в операциите на Frontex се променят непрестанно и затова смятам, че трябва да полагаме постоянни усилия за осигуряване на ефективно обучение на законодателно равнище в всички законодателни текстове, които приемаме, а аз лично бях докладчик по техническите изисквания за прилагане на шенгенският граничен контрол, се включват изисквания за ефективно обучение. Във всички текстове, които ние тук приемаме, засягаме въпроса за обучението и смятам, че има пълно единодушие в парламента. Обучението за нас е приоритет. Така че първият ми въпрос е как можем да подобрим обучението на слушателите и как можем да използваме вашите заключения и също така имате ли някакви конкретни препоръки за подобряване на успешността на обученията? Вторият ми въпрос е Какво е положението с зачитането на основните права на мигрантите от трети страни? Знам, че Фонтик се опитва да сключи споразумение с трети страни и да подобри сътрудничеството от оперативна гледна точка при зачитането на основните права на мигрантите и по други въпроси. Въпросът ми е дали работите и в тази насока и ако да, Можете ли по-подробно да ни предоставите информация какво се случва с мигрантите, когато достигнат до границата? Всички често чуваме за различни подобни случаи и събития. Как бихме могли да подобрим превенцията, т.е да спрем миграционния поток преди стигането на мигрантите до външната граница на Европейския съюз. Накрая питам се, как бихме могли да оценим положението две или три години след включването на въпроса за основните права на човека? получаваме сведения от вас като специалисти, взимаме предвид и докладите на Агенцията на основ... за основните права и Комисията на ООН по правата на човека. Има ли цялостно подобрение или не? Според мен през последните няколко години има подобрение на законодателно равнище. Създадохме консултативният форум, опитваме се да да включим необходимите законодателни разпоредби, които да гарантират защитата на основните права на всички. Няма обаче значително намаляване на миграционните потоци. Проблемите явно продължават да съществуват. С две думи, има ли подобрение или не? Благодаря ви, господин председател. Господин Енсио, благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на госпожа Арнаес, както и на господата Кеслер и Силвестър за положените от тях усилия за съчитането на правата на човека при всички дейности на Frontex. Консултативният форум, както и служителят за основните права, трябва да гарантират, че основните права се зачитат всички дейности на Frontex. И така с други думи, вие носите огромна отговорност и бих искала да ви уверя, че може да разчитате напълно на нашата подкрепа в дейността си. Уверявам ви, че нашата парламентарна комисия непрестанно работи активно за зачитането на основните права на мигрантите. В последно време правомощията на Frontex се увеличават и съответно се увеличават и заплахите за агенцията. Така, например, Фронтекс ще играе важна роля в контекста на Евросур. Целта ни, разбира се, е преди всичко спасяването на човешки животи, в частност в Средиземно море. Програмата беше обект на много тежки преговори със съвета, но успяхме да постигнем включването на Frontex. Но подобряването на положението на място до голяма степен зависи от вашата дейност и натиск, който вие оказвате върху Frontex за подобряване на отношението към мигрантите, спазване на всичките основни права и в частност правото на живот. От друга страна се радвам, че последният доклад за оценка на шенгенското пространство взима предвид и Frontex. По този начин оценката на прилагането на Достижението на шенгенското право, включително и прилагането на граничния кодекс, ще се извършва по по-прозрачен начин и надявам се това да подпомогне и улесни вашата работа. Припомням ви, че беше прият и нов пакет за убежищата, където се е, подобрява отношението към е, търсещите убежище мигранти. Въпреки това, всички сме наясно, че между казаното от, организа... от Международната организация на по миграцията и реалността има големи разминавания и вашата роля е именно това да запомните пропуска и слабостта при реално защита на правата на мигрантите на място, а не само на хартия. Още веднъж ви уверявам, че разполагате с пълната ни подкрепа. Благодаря ви, господин Енсио. Госпожа Гион. Госпожа Гион. Не, всъщност по думата I'm willing. Вие решавате, господин председател, но аз с радост взимам думата. Госпожа Гиом е готова да ви отстъпи на вас, <clears throat> за да не, слуш, за да не слушаме двама депутати от една група един след друг. Да, има иерархия във всичко. Благодаря за много обстойното изложение. Е, аз бях е, докладчик за новия мандат за Frontex и аз мисля, че е необходимо да се е, провеждат последващи дейности. Затова съм много доволна от вашето присъствие не можем да не се гордеем с консултативния форум. Спомням си с радост, Саймън Босотил си тръгна, но помня как работихме в дух на добро сътрудничество и в крайна сметка успяхме да постигнем това. Днес е, разгледахме е, Получихме работната програма на консултативния форум за 2013 година. Надявам се, че нещата ще вървят добре. Приветствам инициативата за делегация на консултативния форум по време на съвместни операции, за да се следи по-добре ситуацията. Първият ми въпрос е дали смятате, че подобни делегации е, от е, вашия форум е, ще присъстват по време на операции по връщането? Какво е отражението върху вашата работа на операции до сега? И как ще се отрази финансовия регламент на вашата работа? Ясно е, че всички фактори следва да спазват харта за основните права и съответните инструменти. Разбирам обаче, че може да възникне практически проблем при спазването на пълното спазване на тези правила. И затова бих искала да попитам какво според вас трябва да се направи, за да се изяснят позициите и контролът да бъде ефективен. И също така, има ли лесен процес за подаване на оплаквания? Започваме едва сега работа по наблюдение на външните граници. Господин Коелио е докладчик. Аз съм докладчик в сянка от името на групата на либералите. И за това искам да попитам как виждате ролята на консултативния форум по отношение на този регламент. И какво според вас следва да се постигне? Госпожа Келер има думата сега. Благодаря. Благодаря на тримата гости. В нашата комисия положихме огромни усилия да се утвърди вашата комисия, особено пред съвета, също така и пред Фронтекс и мисля, че мога да кажа, че ние имаме огромен ангажимент към успеха на вашата делегация. Освен това, не бива да ви претоварваме. Очевидно, вие не отговаряте по въпросите за незаконната иммиграция, нито за вътрешната дискриминация в Европейския съюз. Тя не е малка. Вие можете да следите проблемите с правата на човека и да отправите да ги посочвате и да правите препоръки пред Frontex. Изключително важна задача. Имам три въпроса. Първо, препоръки. Можете да формулирате препоръки. Вече формулирали ли сте? Какви? И какво, е, е и какво се е предприело след тях? Вие повдигнахте въпроса за различните правомощия, о разделянето на отговорности, държави членки, страни по происход. И имат как смятате да взаимодействате с държавите членки? Временното прекратяване на операции при продължаващи проблеми с правата на човека – Миналия път обсъдихме този въпрос и е, ни се чухме, че се работи по ясни насоки и критерии за това, е, кое представлява сериозно нарушение на правата на човека. Очудвам се, че все още няма критерии. Бихте ли ни казали докъде са стигнали нещата и какво можем да направим, за да ви помогнем? госпожа Ернст. Благодаря. Фронтекс е един от най-големите ни кошмари, разбира се. Това винаги става ясно, когато се опитаме да анализираме измерението права на човека. Искам да по... Искам да благодаря на господин Кеслер за това, че беше толкова ясен по въпроси, които не са никак лесни. Хубаво е да има системи за наблюдение, хубаво е да има консултативни форуми, до тук добре. Когато обаче създадат такива форуми, е, възниква въпроса за правомощията не можем да кажем, че сме напълно доволни а, от, а, така да се каже, дължностната характеристика на а, форумите. Имам а, въпрос а, по отношение на системата за наблюдение. Казахте, че има такава. Какви са резултатите? Какво, какви констатации са възникнали? И още нещо, казано от госпожа Арнес. Кодекса за поведение е бил прият. Важно е да се спазват правата на човека. Е, трябва да се е, докладват за случаи нарушение на правата на човека. Колко е, такива случаи са били докладвани? Въпрос към господин Кеслер – Вие говорихте за временното прекратяване на операции поради нарушение на правата на човека. Колко операции са били преустановени и е, кой е бил определящия фактор за това временно прекратяване. Също така казахте, че оплакванията са почти невъзможни какъв вид оплаквания или какви оплаквания са поступили при вас. Е, иначе, както беше казано, като знаем, че има хора, които загиват е, на път за Европа, не сме доволни от обща ситуация и мисля, че нашата комисия трябва да съди много отблизо събитията. Госпожо Гиом, имате думата. Много се радвам, че, имам възмож... че имах възможност да ви изслушам. Много се радвам, че сте тук и много съжалявам, е, че не успях да, се, да проща някои от предварителните документи. Ще го направя по-късно. Е, Сесилия е, участва в е, работата. Много се радвам, че qu'on n'est pas dans le lieu et le moment de, de s'intéresser, de revenir По отношение на, грани, на ситуацията на границите, е необходимо да е, следим онова, което вие вършите. И има няколко области, в които следва да работим. Първо, сътрудничеството. Вие казахте, че то е необходимо, че е постигнат напредък. Бихте ли казали какъв напредък е постигнат в областта на сътрудничество и с кого? Второ, достъпа до необходимата информация. Смятате ли, че, мож, че можете ли, че имате ли достъп до необходимата информация или трябва да се положат специални усилия? Още един въпрос Смятате ли, че има някак, е, някакъв въпрос, по който са необходими специални усилия? Въпрос, по който имате а, е, нужда от е, подкрепа? Сега изслушахме депутатите. Останаха няколко минути. Аз ви предлагам да направите заключителни коментари в отговори на направените коментари. И искам да ви помоля това да стане в рамките на следващите 5 минути. Благодаря, ще се опитам да отговоря на въпросите колкото може по-кратко. По въпроса за подготовката има няколко програми за подготовка в някои случаи Фронтекс подготвя материалите, които други използват. Е, още от как аз поех поста на служител по въпроса на основните права, трябва да кажа, че такива материали се подготвят. и Фронтекс работи е, пряко с е, граничните екипи на европейските страни. сътрудничество с трети страни. Ще се опитам да обобща. А Frontex работи в рамките на дейността на службата за външна дейност на Европейския съюз. Работим с страни, които се занимават с техническите аспекти на сътрудничеството, такива като анализ на риска, има и други аспекти, които, на които те първа, че трябва да обърна внимание. Както казах, работих само, работя само от 6 месеца на този пост. Опитваме се да създадем система за мониторинг, както вече установих. Това е наш първи приоритет. In the near future. Um, is it better or worse? дали е по-добра или по-лоша е, работата. Не съм а, е, била тук преди две години, но виждам напредък. А, системата е подобрена в много отношения, но мисля, че е още много рано да направим оценка на резултатите от сътрудничеството и доколко служители по въпроса на основните права и консултативният форум са помогнали осезателно за подобряване на работата на Фронтекс. Благодаря за подкрепата, която изразихте. Високо я ценя. Въпросът е за а, мониторинга на операциите. Въпросът беше отправен към представителите на Констативният форум, но трябва да кажа, че аз имам правомощия да следя да, те, как се провеждат тези операции. Няма никакви ограничения в, в моят достъп до информация, който, с който агенцията разполага. Колкото до препоръките, както споменах, Правя предложения е, във връзка с оперативните планове, които се отнасят до въпросите за опазване на основните права. Предлагам и преразглеждане на тези планове в някои случаи. Колкото до суспендиране или прекратяване на операции, съществува подобна процедура. Съответните звена на Фронтекс анализират възможностите и ръководството трябва да вземе съответните решения. Аз правя моите препоръки в рамките на отделен документ по този въпрос. Съществува система, но все още трябва да уточним критериите. Какво са сериозни, представляват сериозни нарушения, какво се съставляват системни нарушения. Но а, работата, която вършим, е, е ясна за онези, които искат да се запознаят с нея. По отношение на резултатите от системата за мониторинг. Както казах, тя е свързана с приоритетите на онези, които участват в операциите. Остановяваме, че не е трудно да получим достъп до информацията, но въпросът е как тази информация да бъде проверена и анализирана, за да може да бъде използвана в всеки конкретен случай. Последващият контрол е нещо, което трябва да бъде усъвършенствано. До сега съм получила 6 е, доклада, свързани с нарушение на основните права. Те е, са вече анализирани и мога да кажа, че най-малко по-добре се разбира а, е, какво е въздействието на а, отделните операции върху основните права. Хората много по-добре разбират какво се очаква от тях в тази област. Благодаря, благодаря госпожо, времето ни свършва. Господин Кеслер, давам думата най-напред на вас. за да се отговоря на въпроса, ще ми е необходим цял час, ако не и два. Не. Не участваме в сътрудничеството на Frontex с страните членки. дали е, през последните години нещата се подобряват. Е, трябва да кажа, че все още съм скептичен е, по отношение на някои от инцидентите, за които става дума. Моля, не дейте забравя. че ние започнахме работа едва в началото на 2013 година. Трябва да кажа, че когато се обръща с гръб към микрофона говорещият, много е трудно да бъде следен. И тъй като работим в такъв кратък период, трябва да кажа, че имаме и, и, и други задължения – и въпреки вашите големи очаквания, е, не дейте, че очаква прекалено много от нас. Пак ще повторя. Ние в никакъв случай не можем да заместим а, е, а, е, демократичния контрол или контрола на а, парламента или парламентите. А, не можем а, да направим това. Оч, очевидно, а, а, страните членки трябва да следят как се изпълняват а, тези задължения. Ние не можем да го направим вместо тях. Колкото е въпроса на госпожа Гарет, както вече казах, работим само от началото, едва от началото на 2013 година не сме направили още официални препоръки. В момента обсъждаме нещата. Обсъждаме нещата с управителния съвет на Frontex, с страните членки и както казах до момента не сме подготвили и направили официални препоръки. По отношение на правомощията въпросът вече беше, от, беше му отговорен, но трябва да кажа, че ние сме непрекъснато във връзка с страните членки. Аз редовно присъствам на заседанията на управителният съвет и трябва да кажа, че се сблъсках и с скептично отношение, но и с положителни реакции. Доколкото знам, До сега няма суспендирани или прекратени операции на Фронтекс. Ние не получаваме отделни оплаквания. Така че по този въпрос не мога да ви дам отговор. А колкото до информацията, трябва да кажа, че ние тук сме по-различно положение, отколкото служителя по въпросите на основните права. Ние не трябва да обсъждаме тези, тези въпроси с бюрокрацията и с администрацията, ако мога така да кажа. Има някои документи, до които имаме достъп, до други нямаме достъп. Има и проблеми и в тази област. Бихте ли искали да добавите нещо? Защото времето ни свърши, приключи във връзка с въпроса за препоръките. Как се осъществява обратната връзка между Фронтекс и консултативният форум? Имаше забележки, коментари от страна на консултативният форум над 30 пункта бяха приети възприяти от Фронтекс. Някои бяха прияти от частия, 10 препоръки изобщо не бяха прияти от Фронтекс. И за да се върна към въпроса, повдигнат от няколко от презиговорившите, подобрява ли се работата или не, през последните няколко години искам да повторя още веднъж това, което беше казано в Анес. На, на хартия поне са настъпили сериозни промени във връзка с оперативните планове на Frontex. Но на нас не се иска тези промени да бъдат не само на хартия, а да се отразят в реалната дейност в операциите на Frontex. Благодаря. Благодаря за готовността да споделите с нас вашите виждания. Благодаря, че участвахте в нашето заседание и в тази плодотворна дискусия. Ще продължаваме да следим а, тази работа. А сега прекратявам а, заседанието. Продължаваме работа на 8 юли в 3 часа след обед. Благодаря.